Meine sehr geehrten Damen und Herren, уважаеми госпожи и господа, преди няколко дни станахме свидетели на опустошително земетресение в Непал. Към настоящ